Предлагам да започнем заседанието на Комисията по регионално развитие. Предлагам по-голямата част от утрешното ни заседание сутринта да бъде посветено на първата размяна на мнение с комисаря Ферер. Както знаете, имаме много неща, които трябва да обсъдим с комисаря. Ако не стане време в края на сутрешната сесия, ще помоля комисията накратко да представи основните заключения от стратегическия доклад 2019 година, който беше публикуван наскоро и който резюмира докладите за напредъка на държавите членки по изпълнението на програмата ЕСИФ за 2014-2020. Този доклад вече ви е представен по електронен път. Надявам се всички да сте го получили. Освен това, ви моля да имате предвид, че тъй като утре гласуването ще бъде кратко, предлагам да започнем заседанието малко по-късно от обичайното, а именно в 9.30 часа, след което ще изслушаме комисаря от 10 часа нататък. Можем ли да приемем дневния ред с внесените изменения? Не виждам възражения относно съобщенията на председателя. Имам удоволствието да ви съобща, както го направих и на заседанието на координаторите, че механизмът за справедлив преход е възложен на нашата комисия РЕШЕ. Това е стратегически механизъм, който ще мобилизира над 100 милиона евро за преход от използване на твърди горива към възобновяеми енергии. Беше проведено първо обсъждане в пленарната зала в Страсбург. Много широко беше участието ви, за което благодаря. Този механизъм също ще бъде в центъра на обмена на мнение с комисаря Ферейра, тъй като имаме много въпроси, които искаме да й поставим по изборът, направен от Европейската комисия. Искам да напомня, че ще организираме на 19 февруари и обсъждане по този механизъм. Освен това, утре тук ще бъдат представители на конференцията на периферните морски региони. Това е асоциация, която допринася в голяма степен за постигане на целите, които преследваме в сферата на сближаването. Енрико Роси, председателят на региона Тоскана, ще бъде тук, както и генералния секретар на организацията. Ще вземат участие, така че ви моля да участите. Освен това, надявам се през новата година да бъдем още по-солидарни през новата година и предлагам да отбележим старта на тази година утре след края на заседанието ни. Това бяха съобщенията. Сега преминаваме към точката от дневния ред, която предвижда размяна на мнение с госпожа Лиляна Павлова, заместник-председател на Европейската инвестиционна банка. Имам удоволствието да се срещна с нея днес. Вече проведохме работна среща с нея. Тя беше много положителна. Европейската инвестиционна банка за нашата комисия за Европейския парламент – и като цяло е една институция от особена важност. Искам да припомня, че Европейската инвестиционна банка финансира в дългосрочен план на Европейския съюз, предоставя финансиране, както и консултантски услуги за постигане целите на Европейския съюз, като развитие на економиката, създаване на работни места и насърчаване на сближаването. Дейността по отдаване на кредити е свързан с економическото и социално сближаване на Съюза и борбата срещу климатичните изменения в света. Тези две цели несъмнено са от първостепенна важност за нашата комисия за регионално развитие. За постигането на тези цели, член 309 от договора, предвижда банката да предоставя заеми и гаранции, които допринасят за развитието на проекти в по-слабо развитите региони. Ние очакваме с нетърпение да чуем днес след обед как Европейската инвестиционна банка работи за економическото, социално и териториално сближаване в Европейския съюз. Наскоро през ноември 2019 година вашата институция заяви, че ще изключи от финансиране всички проекти, които са свързани с твърди изкопаеми. Това е много интересно решение. Освен това сте определили и цел да се достигне до 50% 2025 година броят на проектите, които са насочени към противодействие на климатичните изменения. Председателят на комисията Фондер Лайн заяви, че 2300 година иска да мобилизира 1 милиард евро инвестиции за намаляване с 50% на емисиите на парникови газове до 2300 година. Надявам се, че чрез този умян на мнение ще разберем по какъв начин вие гледате тази нова роля, тези нови предизвикателства и как смятате да ги осъществите, как тези инвестиции ще гарантират сближаването и че те няма да бъдат насочени предимно към по-богатите региони, които имат капацитета да, приве, да привличат повече инвестиции. Миналата седмица колегията комисари прие предложение за механизма за справедлив преход. В финансовата архитектура, която беше представена, Европейската инвестиционна банка има да играе важна роля, ключова роля, бих казал. За вас след плана Юнкер означава да привлечете достатъчно инвестиции за енергиен преход, който да позволява на по-зависимите от твърди горива региони да излязат от тях без да се задълбочава отрицателния ефект върху тях, да се помогне на всички региони в Европа да бъдат водещи в реализирането на новият модел на економическо развитие ниско на CO2 емисии. Комисията Реджи ще отговаря по този въпрос. Ние ще разгледаме законодателното предложение. Ние започваме съвместната ни работа още днес след обед, чрез тази среща и е, това ще продължи до края на е, привеждането, е, реализирането на този механизъм за справедлив преход. Искам да ви приветствам с добре дошла, както и на представителите на вашите служби за тази размяна на мнение днес след обед. И сега, след като ви изслушаме, ще дам думата на координаторите, след това на депутатите. Имате думата. Благодаря много, господин Омърже. Добър ден, уважаеми депутати, уважаеми гости. Благодаря ви за това, че ме поканихте на тази размяна на мнения. Тя е, тази дискусия е навременна и важна и се радвам, че съм тук и представлявам Европейската инвестиционна банка. Аз се поех длъжността и съвсем наскоро. Бях назначена за заместник-председател преди два месеца и половина. Мисля, че имам продължителен опит в тази област и имам а, добър опит в взаимодействието с вашата комисия. Затова се надявам да допринеса за, към вашата работа. Няколко до, предварителни думи, а, насочени към, оте, към онези, които не познават толкова добре Европейската инвестиционна банка. Предполагам, че повечето от вас я познават, но използвам тази възможност – да споделя някои основни данни, свързани с нея, защото може би не всички знаят, че ЕИБ и групата на ЕИБ включват не само банката, но и Европейския инвестиционен фонд и групата на ЕИБ е най-големият многостранен кредитор – и кредитополучател в света, по-голям от Световната банка. През последното десетилетие сме подписали проекти на стойност над 60 милиарда евро, понякога над 60 милиарда годишно за 6 десетилетия и инвестирахме над 1,5 трилиона евро в над 1000 проекта в 160 страни. И тъй като финансираме средно по една трета от всеки проект, мобилизирахме инвестиции на стойност 3 трилиона евро след създаването ни през 1958 година. Ние сме уникални в това, че всичките ни специализирани знания са под един покрив, което означава, че нямаме нужда да изнасяме и да търсим външни услуги. Ние имаме економисти, инженери и еколози. Тези експертни знания са изключително важни, когато решаваме най- сложните предизвикателства днес, като спада на конкурентоспособността, сближаването в Европа от териториално, економическо и социално значение и разбира се, климатичните изменения. Според мен това е, е една от темите, които са в центъра на нашето внимание. ЕИБ е след най-големите доставчици на финансиране за климата от 2016 година сме инвестирали над 71 милиарда долара. Защо споменавам долари? Защото така се изчисляват сумите за дейности в областта на климата и емитираме зелени облигации за тези инвестиции. Започнахме да емитираме зелени инвестиции за сег... до сега сме инвестирали 26 милиарда зелени инвестиции, но също така а, кредитите ни са насочени към сближаването. Става дума за 30%. За мен това е много важно като заместник председател в моя ресор е транспортната политика, политиката на сближаване и ние държим процента да се запази. и Искаме да има достатъчно финансиране за кохезионната политика и така с всяка следваща година ние насочваме кредитирането към политиката на сближаване. И разбира се, климатът е една от областите които финансираме. И така, няколко думи за политиката на сближаване и регионалната политика. Какъв е нашия подход? Подходът ни към регионалното финансиране и финансиране сближаването се основава на а, обема, качеството и въздействието. Що се отнася до обема, 30% от всичките ни нови дейности са насочени към кохезионна политика с регионално измерение и годишно тази цел е спазена и тя е заложена в работния ни план за периода 2018 не 2008-2018 година кредитирането за сближаване стигна 240 милиарда. Голяма част от основната ни дейност е подпомагане на проекти ЕФСИФ, като финансираме част от съфинансирането. Ние подпомагаме държавите членки, като им помагаме да посрещнат задълженията си по съфинансиране от 2007 година. Сме осигурили 30 милиарда с държавите членки в източната и южна част на Европа. Търсенето на подкрепа за ЕИБ след 2020 година ще зависи от политическите решения за МФР, така че се момента сега е решителен, за да се вземат, за да се осигури достатъчно финансиране. Ние сме готови да предоставяме помощ за съфинансиране в областта на сближаването. На второ място, качеството. Е, клиентът получава пълния пакет, не само финансово участие в подкрепа на съфинансиране, но и а, техническите ни познания. Нашите економисти и инженери участват в оценката на всеки проект, който получава финансиране и когато получите кредитиране от нас, сте сигурни, че проектът е технически и финансово добре изработен. Процеса на оценка не се извършва от външни лица, а се осъществява вътре в банката. Оценката се прави от всички е, гледни точки и при необходимост е, е, използваме консултантските си консултантската си служба. Това е много важна част от нашата дейност. Тя се състои в това, че разполагаме с експертни знания в абсолютно всички области и това е много важно в онези страни, в които капацитета за изпълнение на проекти не е достатъчен. И третият стълб е въздействието и допълнителният елемент. Това за нас са ключови съображения. Ние следим катализиращи ефект на всички кредити, начина по който създават работни места и приноса им към економическия растеж в кохезионните страни. Недостатъчното финансиране си остава проблем и за това на ни цел е да гарантираме инвестиции, да инвестираме средства за е, инвестиционни проекти, подготовка на инвестиционните проекти. И аз смятам, че Е и Б е, предоставя е, изгодни условия. Това не са средства на данакоплаците, а средства, които банката е, мобилизира от инвеститорите и капиталовите пазари. Ние използваме по много ефективен начин на европейските средства в подкрепа на политиките и политиките, които, с които ние съобразяваме. Ние не формулираме политиката, ние се съобразяваме с нея. Сега някои думи за Зелената или Климатичната банка. Както знаете, както каза председателят на комисията в встъпителните си думи, наскоро започнахме да се започнахме процеса на нашата трансформация в климатична банка или зелена банка през последните месеци. Основен акцент в нашата работа беше противодействието на измененията в климата и зеления пакт. Този пакт, обявен миналата седмица, е най-смелият план, предложен от Европа през последните години. И и ние в банката предприемаме най-амбициозната инвестиционна стратегия от всички финансови институции. Нашите нови цели са ясни. Искаме да увеличим дела на екологичната устойчивост и на финансирането за климатичните изменения до 50% до 2025%. Искаме да мобилизираме 1 трилион евро до 2030 година. Ще работим за финансиране на декарбонизацията на Европа, ще работим всички институции, ще подпомагаме економическото възстановяване, за да станат проектите годни за банково финансиране и е, ще се подготвим за участие в механизма за справедлив е, преход, който беше обвен от Европейската комисия. Целта ни, разбира се, е постижима, но е, достъпът до бюджета на Европейския съюз при, в рамките на следващата МФР е много важен за нас, тъй като това е пътя напред към по-добра работа и съфинансиране на инструментите и инвестициите в европейските структурни фондове. Това е естествено, имайки предвид тясната връзка между бюджетните приоритети на Европейския съюз и целите това означава, че окончателното споразумение за МФР би трябвало да гарантира нашите ангажименти извън Европейския съюз и вътре в него, като част от бюджетните ни ангажименти, като част от 100 милиарда евро в механизма за справедлив преход, Европейската инвестиционна банка и Европейския и групата на ЕИБ се очаква да финансират до 30 е, милиарда инвестиции между 2021 и 2027 година. Ние имаме богат опит в подпомагането на економическото преструктуриране в е, бивши е, райони, в които разчитат на въглища. Също така участваме в развитието на градовете. Това са все дейности, които са включени в механизма по справедлив преход. Мисля, че ние имаме нужния капацитет. Имайки предвид предишния опит, мога да споделя с вас няколко примера за проекти, които наскоро бяха изпълнени. Например, ние работим с община Катовице през последните 20 години. Отпуснахме над 200 милиона кредити, с което е помощ за успешния преход на Катовице от въгледобивен район към а, градски а, център. Друг пример от Полша град Валбрих, където финансирахме мерки за енергийна ефективност, обновяване на градовете, защото след закриването на мините възникнаха някои проблеми и ние за това инвестирахме в подкрепа на обновяването на града. В Бранденбург инвестирахме над 300 милиона в подкрепа на бизнеса след закриването на въгледобивна промишленост – за пример мога да дам и Букурещ в Румъния, където имаме проекти за над 300 милиона за повишаване на енергийната ефективност в хиляди сгради, с което се съкрати чувствително потреблението на енергия. И не на последно място, аз вече споменах няколко думи, но да не забравям нашите консултантски услуги Яспър, Сървис Хелена, това са наши програми и играят ключова роля в оформянето на стратегиите за преход. Прави се връзки с, инвестиционни проекти, мобилизират се проекти от, в частния сектор. Технически Техническата помощ, предоставена идентифицирана подготовка и изпълнение на проектите, са достатъчни и важни, особено в настоящия момент, в който държавите членки е, ще са изправени пред много важната задача за подготовка на националните стратегии за преход – там те ще трябва да идентифицират националната си стратегия за преход и да подготвят жизнеспособни проекти за осъществяване на този преход. Готови сме да предоставяме консултантски услуги, експертна помощ както при подготовка на стратегията, така и при подготовката на проектите. Аз мисля, че това е много важен инструмент, който банката може да предложи в този много важен момент за всички държави членки и на етапа на прехода, защото момента е, е решаващ ако планираме дейностите си по добър начин, целите могат да бъдат постигнати само по този а, начин. И може би няколко думи в заключение. Европейската инвестиционна банка е доказала своят опит в осигуряване на финансиране за големи проекти, като Европейския фонд за инвестиции или плана Юнкер. Днеска виждаме впечатляващото отражение. Мисля, че ние не говорим за резултатите достатъчно, но ще те кажа няколко думи. Успяхме да мобилизираме 460 милиарда допълнителни инвестиции в Европа до момента и до 2022 година инвестициите ще е, увеличат БВП с 1,6% и ще добавят 1,7 милиона работни места, повече, повече от 1 милион малки и средни предприятия получават улеснен достъп до финансиране и възоснова на опита, възоснова на извлечените полки от тези инициативи можем да надграждаме върху този опит, не само за новите приоритети. Сега има предложение за хоризонтален елемент на InvestEU, с, в центъра на които е са зелените политики. Така ние сме готови да надграждаме върху опита си. Мога да ви уверя още един път, че банката ще играе активна роля в подпомагане на страните в справедливия преход. И както казахте, в вашата резолюция от миналата седмица за Зеления пак. Ние сме готови да участваме, да помагаме, да споделяме своя опит и да помагаме на държавите членки при разработване на стратегията да споделяме своя опит и разбира се да продължим да работим с Европейския парламент по обсъждането на таксономията на това важно начинание. И също така, говорейки за регионалната политика, ще се стремим да направим така, че инвестиции в климата трябва да се основават на най-добро взаимодействие между климат, сближаване и в, основна инфраструктура, която все още е необходима в тези кохезионни, кохезионни региони. Ще спра до тук. Благодаря за вниманието и с готовност ще отговоря на вашите въпроси. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще преминем към дискусия. Давам думата на Андрей Новаков от името на НП. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Павлова за тази интересна презентация, както и на всички колеги тук, които очаквам да бъдат активни участници в днешната ни дискусия. Спомням си последната сесия в Страсбург, където навсякъде се говореше за зелената, зеления пакт. Независимо за коя политика ставаше дума, там фигурираше и Зеления пакт. Аз подкрепям Зеленият пакт, подкрепям политики, които допринасят за подобряване на околната среда и за по-добри условия на живот за децата, за следващите поколения. Но подобни големи промени понякога изискват време, много усилия както и да се пипа с лека ръка, меко. Трябва да видим какво е постигнато до сега, благодарение на всички предходни поколения, които са вложили много усилия за развитието на нашите общества, понякога, разбира се, използвайки и въглеща. Европейската инвестиционна банка е третият голям стълб на JTM. И се питам по какъв начин Европейската инвестиционна банка ще постигне баланс между подпомагане на традиционните политики на сближаване в Европейския съюз и целите на Зеленият пакт. Не е необходимо да се изгражда прекалено широка инфраструктура, не бива да се орязват е, средствата, например и е, за е, други важни проекти, като Еразъм, за да се финансира новата, новия зелен пакт. Благодаря ви. За да бъде дебатът ни по-динамичен, ви предлагам да отговорите веднага на въпроса на господин Новаков, за да имаме истинска размяна между вас и депутатите. Имате думата за отговор. Благодаря ви, господин Новаков. Да, наистина. Зеления пакт и целите, които той залага, ние ги подкрепяме е наистина не ни е необходима революция, необходим ни е постепенен подход и стратегия за това как да постигнем нашите цели. Това е мотото, от което се ръководя аз, е, а именно да не оставим нито един регион без подкрепа. Това е основното послание, което искам да отправя към вас днес. Наистина, енергийният преход ще бъде свързан с огромни разходи, но същевременно ще предостави огромни възможности на всички нас в Европа. Така че не би трябвало да гледаме само на цената, която трябва да платим, а да видим и шанса за да преконфигурираме, променим нашата економика. Трябва да обаче да го направим така, а, че всичко да мине гладко и всички региони, всички хора да се чувстват а, сигурни и да се подготвят с тяхната квалификация, обучение и така нататък за този преход. Както казах вече в встъпителното ми изказване, Амбицията на Европейската инвестиционна банка е да насочи и да увеличи инвестициите е, ни е, за е, климата, да ги увеличи с 50%. Ще продължим да подкрепяме обаче инвестициите за сближаване, те ще представляват 30%. И ще се опитаме да осигурим съвместимост между двата вида инвестиции за климата и за сближаване. Когато а, оценяваме допустимостта за финансиране на всеки проект, ще се опитаме да оценим неговия зелен елемент. Някои проекти този елемент ще бъде 2%, други ще бъде 15%, но искам да кажа, че ще следим за правилния а, баланс, за да може в края на 7 годишния период да постигнем баланс а, и постепенно да увеличим броя на зелените компоненти във всеки един проект за сближаване. Това ще бъде задължително за всеки проект, без да трябва той да е 50%. В някои проекти може да е повече, в други по-малко. За това за всяка една държава е важно да разработи своя стратегия и когато програмира следващия програмен период да помисли как да планира по възможно най-добрия начин и как да подкрепи социално-економически преход на регионите. Също така държавите трябва да планират как ще подкрепят енергийния преход. Ние сме готови да подкрепим енергийния преход от една страна и от друга да подкрепим економическото развитие на регионите, чрез подкрепа на малките и средни предприятия, на различните индустрии, за да може наистина да се създадат нови възможности в регионите, тъй като а, е, е важно не само да не се остави нито един регион без подкрепа, но да се подкрепят и хората, за да може те да останат в техните региони. Така че това е възможно, със сигурност е предизвикателство, но в момента ние в банката сме в процес на подготовка и преразглеждаме нашите правила за финансиране, документите, които предстои да се променят, като целта ни е да постигнем правилния баланс между климатичните амбиции и сближаването. Благодаря. Благодаря ви много от групата на социалистите. Давам думата на Маркес. Благодаря ви, госпожо Павлонова, за презентацията. Бих искам да започна с това колко е важно Европейската инвестиционна банка да подкрепи новите цели. Важно е Европейската инвестиционна банка да стане, така да се каже, климатична банка. Също бих искал да кажа, че според мен ЕИБ изигра много важна роля в некритичния период на кризата, като подкрепи публичните инвестиции. Беше наистина много важно, че ЕИБ предостави средствата за националната част от направените инвестиции. Също така трябва да отбележим, че средата се промени към настоящия момент. Пазара се промени. Европейската инвестиционна банка в момента работи в ситуация, в която на пазара има повече пари, по-ефтини пари, да, даже по-ефтини за държавите членки, за националните правителства. А, и ролята, която Е и Б трябва да играе сега, трябва да бъде по-различна от ролята, която Е и Б игра в най-критичния период на кризата. Необходими са ни много повече инвестиции от 1 трилион за следващите 10 години, за да можем да подкрепим декарбонизацията на економиката и на обществото. 1 трилион до 2030 година. Ние подкрепяме това, но в същото време не е ясно заявяваме, че това е сума много по-малко от онази, която е необходима в глобален мащаб, за да стане този преход по справедлив и устойчив начин. регионите ще бъдат много по-засегнати от този е, преход и то регионите, които са по-слабо развити. И за това трябва да бъдем тво, по-творчески в нашия подход към тях е, и при финансирането им. Аз бях министър на европейските фондове в моята страна и познавам много проекти, които са работили с пряката подкрепа на ЕИБ и знам, че има проекти, които са работили много добре и други, които трябва да се подобрят. Бързия, гъвкав отговор и малката бюрокрация не винаги бяха на лице от страна на ЕИБ. Така че проектите с ЕИБ трябва да се подобрят. И ако в много случаи, когато тези проекти сливаха инициативи и съчетаваха публично и частно финансиране чрез посредници, банката финансираше тези проекти, като че ли те бяха обикновени частни инвестиции. Не беше ясна ролята на банката. А, а, не беше изяснена частта, свързана с публичното а, финансиране. Не беше ясно по какво тези проекти се различават от проектите с обикновено частно финансиране. А са необходими много повече след инвестиции, след и форми на а, финансиране, за да може в крайна сметка по добър и гъвкав начин наистина да подкрепим по-рискованите проекти защото какво става сега с декарбонизацията а, а, в регионите? В по-бедните региони този преход ще бъде много по-труден, отколкото в богатите индустриализирани а, региони. По-бедните региони, в които трябва да осъществим прехода, за тях ще бъде много по-трудно да създадат такива проекти, които да са годни за банково финансиране. Ще бъде по-трудно както за вас, така и за публичните власти да подкрепят този преход живот. Имаме нужда от а, вашите знания и опит. И когато казваме, че ще станем по-зелени, да, ние, нека да бъдем по-зелени, но да запазим нашето червено сърце, както казвам в нашата политическа група. Тоест да постигнем един справедлив преход. И това е моят въпрос към вас. Вие готови ли сте да подкрепите да предоставите подкрепа с различни инструменти, да ги добавите към националните средства? Готови ли сте да подкрепите по-рисковите проекти? Готови ли сте да диференцирате инструментите? И накрая, какво е вашето мнение на банката и вашето лично мнение за златното правило на публичното финансиране? Знаем, че в миналото не ни достигаше публично финансиране и не можем да достигнем нивата от преди заради кризата. Имаме нужда от публично финансиране. За това ние подкрепяме идеята за златно правило на публичното финансиране и в частност на зеленото финансиране. Необходима е гъвкавост в фискалните правила, за да насърчим инвестициите. Съгласни ли сте? Какво мислите? Благодаря. Благодаря ти, Педро. Госпожо Павлова, имате думата за отговор. Благодаря ви за този, бих казала, емоционален е, коментар и за подкрепата за мерките. Наистина, мога да кажа, че това наистина е момент, в който трябва да бъдем не само проактивни и да даваме правилна реакция, но всички е, световни и европейски финансови институции трябва да са готови, трябва да сме готови да си сътрудничам повече и да координираме нашите усилия. Също така трябва да сме готови да инвестираме в по-рискови проекти. Да започнем от последния ми въпрос. Да, аз мисля, че е, са ни необходими повече публични инвестиции, наистина са необходими ам, по-гъвкави фискални а, правила. противен случай ще бъде истинско предизвикателство за националните правителства да мобилизират повече частни е, инвестиции. От друга страна обаче не можем да изпадаме в крайности. Трябва да бъдем внимателни, защото всяка една крайност да отидем в посока към по-рискови проекти, да генерираме повече дълг, не е желана. Затова трябва да бъдем внимателни. Що се отнася до банката и дали това, дали сме готови да подкрепим смесеното финансиране. Да, точно това е идеята. Това е идеята на механизма за справедлив преход. Това е идеята и на нашата банка да предоставим допълнителни фондове, допълнителни средства от капиталовия пазар, с които да допълним средствата от фонда за справедлив е, преход. Точно това е целта да се мобилизират е, средства, да се съчетае финансирането и да се мобилизират всички видове финансиране. Защото, както вие правилно казахте, сега пазарите са по-различни, отколкото по време на кризата разполагаме с повече фондове на капиталовия пазар и сега зависи от нас да ги мобилизираме, да ги допълним и да постигнем по-голям ефект. От една страна средства на ЕИБ, частни публични средства, грантово от Европейската комисия. Мисля, че това е чудесна възможност за повече финансиране. Е, един букет, ако мога така да се а, е, изразя. Има голямо разнообразие от а, е, нужди. А, има а, значителни нужди от финансиране в социалната сфера, където ще са ни необходими със сигурност грантове и национално финансиране. Имаме публична инфраструктура, която трябва да бъде обновена, ремонтирана и там са необходими значителни инвестиции, за да се подобри състоянието на публичната инфраструктура. Големи инвестиции обаче са необходими и в частния сектор – за да се е, въведе този преход с възобновяема е, енергия, альтернативни енергоисточници, мерки за енергийна ефективност. Това може да само чрез е, обединение съчетаване на финансирането, само чрез обединение на всички инструменти и фондове. Фонда за справедлив преход е точно това – и с допълнителното финансиране, което ЕИБ ще мобилизира като допълнение. Мисля, че по този начин ще можем да посрещнем предизвикателствата. Благодаря много от групата Обнови Европа, Стефан Бижо. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо вице-президент. Ние сме Комисия за регионално развитие. Всички тук са наясно с важността на малките и средни предприятия за нашите региони и тяхната ключова роля за създаване на работни места. Те са важен, но жен инструмент. Ролята им е още по-необходима, особено в най-уязвимите региони. Също и в останалите региони, особено тези, които са най-отдалечени. Има компетентност, има талант там, но въпреки това са все по-уязвими, не желаят да поемат риск въпреки че трябва да допринасят за инвестициите. Необходимо е бързо да се намери решение, за да се обезпечат онези, които осъществяват проекти, които създават работни места. Това е изключително важно и изисква колективна интелигентност. Благодаря, госпожа Павлова, за отговор. Благодаря ви много за въпроса. Той е много важен. Имате право. Малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската економика. Малките и средни предприятия са тези, които се нуждаят от подкрепа за иновации, за създаване на работни места – за мерки за енергийна ефективност, за всичко, което е необходимо за тях, особено сега, в този преходен период. Именно те са тези, които са приоритет. Използването на финансиране от Европейския съюз и от финансовите инструменти, управлявани от Европейската инвестиционна банка, банка, така наречените инициативи за малките и средни предприятия, които подкрепяме. В този преходен период те дават много добър резултат, оказвайки подкрепа на малките и средни предприятия. И не само за стартиращите предприятия, но и за а, иновации, за развитие на мерките им за енергийна ефективност и прочее. Тук трябва да насочим нашите усилия. Вярвам, че по стълб 2, където е Invest EU, с четирите направления, с приоритетите за подкрепа на малките и средни предприятия от една страна и от друга страна вертикалните приоритети за подкрепа на екологични проекти. Това създава отлична възможност да се окаже подкрепа за МСП за втория стълб на механизма за справедлив преход. Така че ние ще можем да окажем така подкрепа на много повече. До сега подкрепяме 1 милион от тях в най-отдалечените региони. Вие сте прав, може би банките там нямат такова голямо желание да инвестират в тези региони. Именно тук виждам ролята на нашата банка чрез гаранциите, които предоставяме за местните банки. Чрез тези гаранции останалите банки по-лесно ще могат да участват в така наречените чадърни, както ги наричаме, инвестиции, за може да се осигуряват по-ефтини кредити за малките и средни предприятия в най-отдалечените региони. Ние осигуряваме заеми на стойност близо 20 милиарда за местни банки, чрез използване на посредници. Това е един от основните ни продукти и си сътрудничим с много от банките, включително и тези в най-отдалечените региони. Тук също трябва да се положат повече усилия, за да се доразвие този инструмент, за да не се допусне никой регион да изостава. Благодаря ви. Благодаря. За ИД Франческа Донато има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Павлова, че дойдохте за тази важна размяна на мнения. Аз получих много отговори на въпросите, които имах. След като отговорихте на въпроси, поставени от моите колеги, аз поделям безпокойствата, споделени от моите колеги относно вашият доклад. Бих искала да допълня още нещо показаното до тук. Най-важното, което казахте, че недостатъчните инвестиции са най-големия проблем в момента в Европейския съюз и че ролята Европейската инвестиционна банка е изключително важна, за да се стимулират инвестициите. Както казахте, основното, което трябва да се направи днес, е да се стимулират публичните разходи. Това, което казах колегите, също е много важно по тази тема. Аз също считам, че Фонда за справедлив преход е много важен и трябва да му се отдели нужното внимание. Трябва да сме много предпазливи, за да не допуснем всички инвестиции по този фонд за справедлив преход да не отидат само за въгледобивни региони и други източници на енергия, тъй като има и други проблеми свързани с е, кръговата економика, с е, нови енергоисточници, които изискват финансиране. Читам, че много от е, европейските региони чрез подкрепа могат да постигнат устойчив растеж. Прилагането на тези критерии трябва да бъде гъвкаво в максимална степен, за да се даде възможност на всички държави да имат достъп до това финансиране, до тази финансова подкрепа. Съгласна съм, че е важно да се окаже подкрепа на малките и средни предприятия. Това, което казаха колегите, е напълно вярно. В много региони, които са в периферията на Европа, е трудно малките и средни предприятия да получат достъп до финансова подкрепа, до заеми. Изключително важно е европейските финансови институции, като тази, която представлявате вие днес, да намерят начин да достигнат до тези малки предприятия. тъй като липсата на подкрепа е една от първопричините за изоставането на някои региони. Една от първопричините, поради която нашите економики се намират в такова критично състояние. Считаме, че трябва да се окаже и подкрепа включително намеса от европейските институции, така че да се гарантира, че местното самоуправление няма да използва начини за стопиране на инвестициите, защото понякога местните органи използват като претекст за запазване на ландшафта, например, за да не допуснат развитие на слънчева енергия и прочие. Европа трябва да направи необходимото за преход към екологосъобразни енергоисточници, към кръгова економика. Аз вярвам, че вие ще направите максималното за постигането на тази цел. Благодаря ви много. Ще ви дам сега думата за отговор въпреки че трябваше първо да дам а, думата на колегата Ленарч от групата на Зелените. Но сега а, първо нека да ви дам възможност да отговорите на въпросите на госпожа Донато. Благодаря, госпожо Донато. Да, недостатъчните инвестиции са реален проблем, при който сме изправили. Ние трябва да мобилизираме усилията на всички институции, за да преодолеем този проблем. Същевременно считам, че механизма за справедлив преход, който е предлаг... се предлага и останалите възможности за финансиране, ние сме на прав път. Можем да използваме отново тази възможност, например, която се дава от трите стълба на механизма за справедлив преход – се вижда, че ние обръщаме внимание на въпроса. Първият стълб е насочен към споделено управление към регионите НУЦ-3 и се допълват кохезионните инвестиции там. Втория стълб подкрепя малките и средни предприятия, индустриите, онези, които се нуждаят от преход. Ние подкрепаме економическото им развитие и конкурентоспособността им. Третият стълб е насочен към економическо съживяване с акцент. Третия стъп е този, по който Европейската инвестиционна банка има роля – Третият стълб е стълбът, по който Европейската инвестиционна банка трябва да осигури концесионно финансиране за публичния сектор. Ние ще подкрепим публичният сектор за 7 години с надеждата да се мобилизират между 25-30 милиарда инвестиции – чрез осигуряване на грантове, чрез субсидии по проекти като енергийна, транспортна инфраструктура, централно отопление, проекти по ВИ и прочее. Но всичко това се отнася за публичния сектор. По този начин е разпределен Фонда за справедлив преход. Европейският инвестиционна банка ще фокусира вниманието си върху третия стъп в подкрепа на публичния сектор и инвестиции чрез финансовите инструменти, с които разполагаме. Това за нас е добра възможност да окажем такава подкрепа. Разбира се, ние участваме и по втория стълб с подкрепа за малките и средни предприятия. Така че ние участваме по втория и третия стълб и на базата на опита ни до сега съм уверена, че ще продължим стъпка по стъпка в оказване на подкрепа. Но за да имаме успех, са ни необходими също и национални вноски, национален принос. Так, трябва да разгледаме всяка отделна страна, всеки отделен регион, тъй като всеки регион има своите специфики. Ние трябва да ги вземем предвид, но всяка държава, всяка държава членка, всеки регион трябва да ги умисли, да предложи мерки, които могат да бъдат подкрепени чрез нашият център за консултантски услуги от наши експерти, но държавите членки трябва да изиграят ролята да изготвят предложения, да обсъдят с нашите експерти и след това ние да окажем подкрепа. Благодаря ви. Благодаря ви много. Нигаш от групата на зелените. Благодаря ви, че представихте дейността на ЕИБ. Два въпроса. Първо, много чухме за решението на ЕИБ да се екологизира и да се превърне в климатична банка. И е, за да прескоча всички обвинения за това, че това е политика основана на идеологията. Искам да ви помоля да обосновете финансовите доводи. Изкопаемите горива и ядрените централи са недостатъчни, те са финансово несигурни и много инвеститори се оттеглят от тях. Например, Уорен Бафет – един от най-големите инвеститори в света, аз не съм съгласна с неговите гледни точки, но реши да не инвестира в изкопаеми горива и централи, основани на горене. И за това бих искала да, бих искала да попитам какви са финансовите доводи за оттеглянето ви от изкопаемите горива. Второ, вие повдигнахте въпроса за механизма за справедлив преход. Какво точно искате държавите членки да предприемат по тези стратегически елементи? И как ще им помогнете да предприемат стратегически подход, който да съответства на потребностите им, на прехода, който им предстои и какви и сега, като си имат предвид промените с Зеления пакт, смятате ли, че старите инвестиционни идеи от миналото, при които енергийното производство се основаваше на изкопаеми горива, ще, възник, ще създадат проблеми и как подпомага Е и Б държавите да вземат правилни решения в тези сектори за бъдещето. Uh, thank you. Thank you very much, Ms. Nina. Very благодаря. Повдигате много сериозни въпроси, защото първо да кажа, че Европейската инвестиционна банка не е сама, не е тя, която решава сама. Европейската комисия играе много важна роля. Държавите членки са тези, които трябва да имат планове за прехода. Аз споменах за нашите експертни познания и сме готови да предоставяме подкрепа, подпомагане, помощ при разработване на стратегиите и на по-късен етап на ниво разработване на проекти но първоначалните стъпки трябва да бъдат между Европейската комисия и държавите членки. Те трябва да идентифицират политически аспект, защото, както казах, ние не решаваме политиката, ние изпълняваме. След което сме ние на ход и подпомагаме осъществява, изпълнението на процеса. Има различни начини за процедиране. Сега нещо, което не споменах предишния път в отговор на предишния въпрос. Ние следваме устава на, в съответствие с устава на ЕИБ, нямаме право да определяме средства, конкретни средства за регион или страна. Наш, наш ангажимент е да подготвяме финансово жизнеспособни проекти възоснова на съответната оценка. Ние сме готови да подпомагаме превръщането на проекта в жизнеспособен и устойчив. Това предполага процес на одобряване. В крайна сметка, ние сме банкова институция и трябва да следваме всички стъпки и критерии за допустимости. Говорейки за допустимост или eligibility, след продължителни разговори разработихме нова политика за кредитиране, за енергийно кредитиране. През декември съветът одобри 94% нова политика. Това решение беше е Б вече да не да не разглежда проекти свързани с с изкопаеми горива от края на 2000 до 2021 година. До тогава ще има преходен период. Освен това, ние приехме нови показатели за енергийна ефективност за наши за нови показатели за енергийна ефективност за проектите. Новата ни политика за енергийно кредитиране се основава на пет принципа и това са основните пет принципа, във възоснова на които кредитираме енергийна ефективност и подкрепа за постигане на новите цели по директивата за енергийна ефективност. Също така декарбонизация и подкрепа за ниско или, зир, или нулево въглеродни производства. На трето място засил, увеличаваме финансирането за децентрализирано производство на енергия, съхранена енергия и мобилност. Петия стълб е инвестиции в е, е, електроснабдителните мрежи и възобновяеми енергийни източници и подкрепа за енергийна трансформация не само в Европейския съюз, но и извън него. Не само това, като изключение за този тип проекти, които се финансират в рамките на нашата политика за енергийно кредитиране, е, кредит, е, допустимите разходи ще се съфинансират до 70%. Средствата ще дойдат от фонда за модернизация. Ето е, това показва. С е, това исках да ви представя критериите за допустимост. Сега ние правим преглед на всички политики, за всички кредити. Прегледа ще е готов в края на април. Това е другия процес. И също така пътна карта за климатичната банка, чиято цел е да изложи дейността ни в рамките на 5-годишния цикъл в съответствие с Парижката конференция и когато прегледът е готов, аз ще аз с радост ще дойда да го представя тук. Това ще стане силно през април. И не на последно място, а в моя ресор е транспортната политика. Кредитирането ни в тази област ще се актуализира в съответствие с новите ангажименти и актуализацията ще започне през втората половина на тази година, защото очакваме Европейската комисия да ревизира транспортната стратегия, която се очаква до септември тази година. Ще започнем публични консултации, публичен дебат, в това число и в Европейския парламент, така че аз с радост ще дойда да го обсъдя в комисията Реджи, защото смятам, че транспортното кредитиране е много важна част от инфраструктурата и не само инфраструктурата, но и транспортните средства. Политиката ни за транспортно кредитиране е от 2011 година. Сега имаме нови предизвикателства, нови цели, които трябва да постигаме. Говорейки за ядрената енергия, това не е част от е политиката ни за енергийно кредитиране. Ние не финансираме нови ядрени централи – единственото, което можем да финансираме в преходния период е мерки за сигурност в съществуващи централи, но не инвестиции в нови, в изграждане на нови централи. Ето, това е докъдето сме стигнали. Благодаря, госпожа Мария Спираки. Благодаря, господин председател, госпожо Павлова, за това, че дойдохте да обсъдим въпросите, свързани с Зеления пакт и механизма за справедлив преход. Както знаете, в Гърция, в региона на Западна Македония и съседния регион зависи изцяло от въглища. Може ли малко повече подробности, за да разбера какво предстои? Сега по InvestEU, каква сума е предвидена и мобилизираните средства? И ка... второ, Готова ли е ЕИБ да започне работа с хората на място, защото, както знаете, Световната банка работи на място. Аз мисля, че участието на ЕИБ е много важно, защото има много нерешени въпроси. На първо, недостатъчно енергос енергоснабдяване за Западна Македония. Имаме нужда от доставки на природен газ, а казахте, че това няма да се финансира. Това означава, че ще има нужда от национално финансиране. Предоставена техническа помощ ще работите ли с регионалните и местните власти? или пък ще продължите да работите на международно ниво, за да подпомагате процедурите по националните планове за преход. Благодаря. Госпожо заместник председател. Uh, thank you very much. Um, благодаря, да, наистина. Има много региони, които зависят от въглища и региони, в които най-важното, както казах, е регионална стратегия за преход и изграждането на конкретни регионални стратегии за осъществяване на прехода. Това е подход подхода отдолу нагоре. Региона е този, който трябва да разработи своята стратегия и съм убедена, че комисията ще предостави нужната подкрепа за разработване на тази стратегия. При необходимост нашият екип от консултанти може да подпомогне региона. Ние подпомагаме не само от централната власт, но и местните власти в тези региони. И Днес с мен са колегите ми са от консултантския център, от консултантското звено, така че можем да ви предоставим информация за това как функционира а, нашият консултантски център. По самите стълбове вие зададахте въпроси за мобилизацията. Както споменаха, ние нямаме връзка с първи стълб. Ние имаме роля в стълбове 2 и 3. Във втори стълб е са предвидени 1,8 милиарда от Европейската комисия като гаранция, с която плюс собствени средства на ЕИБ ние ще мобилизираме с ефект на лоста до 45 милиарда евро инвестиции. Това означава, Трябва да осигурим своя дял между 10-15 милиарда от ЕИБ, за да се постигне този ефект на лоста. По третия стълб, кое, който е обществения сектор, това е механизъм на ЕИБ с е компонент безвъзмезни средства, като всички сектори могат да участват енергийна ефективност и топлофикация и, про, и преминаването на топлофикацията към альтернативни решения. Това, което трябва да се помни тук, е, че ние ще подпомагаме проекти, които няма да донесат достатъчно приходи, ако бъдат предложени изпълнени от себе си. Тоест, ако един проект не може да се разработи от себе си и не може да генерира достатъчни приходи, за да се финансира от частния сектор, ние сме тези, които предоставят допълнителна допълнителна финансова подкрепа, за да стане проекта жизнеспособен и ефективен за самия регион. Благодаря. Благодаря, Паскал Аримон. Благодаря ви, госпожо Павлова. През изминалите години съм се срещал многократно с членове на ЕИБ, и мисля, че разбрах каква е важната роля на ИБ в Европа. През идните години банката може би ще играе малко по-различна роля и в тази връзка имам два въпроса. Първо един въпрос в посока частните инвестиции. Статистиката кое, която получихме при представителянето на Зеления пакт и седмицата преди това, говорят за това, че частните инвестиции в голямата си част се, органи... се ориентират на там, където се правят устойчиви инвестиции. И за това Бъфът най-вероятно е взел решение, че вече няма да подкрепя изкопаемите горива и ще прави устойчиви инвестиции. Въпросът ми в тази връзка е каква роля би могла да играе Е и Б, когато тези средства се появят на пазара и ако те потекат към Европа, инвеститорът, макар и устойчив инвеститор, продължава да бъде инвеститор и той държи неговата инвестиция да бъде е, рентабилна. Т.е. да предложи на своите е, клиенти рентабилно вложение на техните средства. И когато един такъв е, инвеститор дойде с подобен фонд на европейския пазар, какъв аргумент бихте му предложили – за да реши той да инвестира в Европа и в европейските проекти. И аргументът, всъщност решаващ аргумент ще бъде защо инвестицията в Европа ще бъде рентабилна. Втория ми въпрос е по-скоро счетоводно естество. Казахме, че що се отнася до фонда за справедлив преход, и третия му стълб е предназначен за това да се помогне на публичните сред... Е, власти да инвестират средства. Публичните инстанции имат проблема, че трябва да спазват определени счетоводни норми. Тоест, те са задължени а, инвестицията да бъде вписана в бюджета за годината, когато бъде направена инвестицията, а не в годините, когато ще се амортизира. Тоест публичните администрации по този начин могат да не могат да правят инвестиции без да нарушават правилата за бюджета и за дефиците. Какво се ще, би, какво бихме могли да направим, за да излезем от този омагьосан кръг а, и за да може твърде строгите бюджетни правила да не пречат на инвестициите. Аз а, съм голям застъпник на бюджетната дисциплина, на бюджетните а, норми, но какво можем да направим, за да подкрепим публичните а, власти, за да могат те да насърчават инвестициите, без това да им създава бюджетни пречки? Благодаря ви за конкретните въпроси. Моля да отговорите. Ако трябва да бъда честна, нямам. Не мога да отговоря на всички въпроси. Е, по-конкретно за счетоводните правила трябва да се координирам с съответните служби и ще ви е, предоставя прецизен и професионален е, отговор. И с моя екип ще се постараем да разработим отговор, защото от една страна има проблем с публичния дефицит и от другия проблем е компенсирането на активите. Това, е, това са проблеми, по, това са въпроси, по които трябва да събера повече информация. Що се отнася до големите инвеститори и устойчивостта на инвестициите, мисля, че тъкмо тук е ролята на групата на Европейска инвестиционна банка и по-конкретно на ЕИФ. Това е основната му роля и затова и колегите ни там са толкова добри. В ЕИБ и сме по-консервативни. Като се създаде инструмента ЕИФ и и всички подинструменти с мен са колеги, разбира се, можем да говорим по-подробно на последващо заседание да ви предоставим по-подробна информация. Но инвестициите, които инвестициите, които се предлагат, допускат възможност за устойчивост и рентабилност на инвестициите, въпреки и за по-рискови начинания. Без частния сектор никога няма да успеем, тъй като това са основните частни инвеститори. Към тях са насочени нашите усилия. Ние имаме нужда от тях, за да инвестират. За, заедно с това, една трета от инвестициите са от ЕИБ, ЕИФ, другите идват от другаде. От сериозни, от големи инвеститори. Ние инвестираме и даваме печат за качество на инвестицията. Заедно с това ние разчитаме на частните инвеститорите, подпомагаме ги, те инвестират и получават устойчивост, остават гаранция за устойчивост на инвестицията. Ето това е в общи линии начина по който работи този бизнес модел. И в крайна сметка в това се състои ефекта на лоста. Ние сме насочени към нашите усилия са насочени към постигане на резултати и постигнахме успехи. С инвестиции от 85 милиарда успяхме да мобилизираме до 460 милиарда. И нашата, е, нашият печат за качество е, осигурява гаранция за устойчивост и качество. Благодаря. Е, Яна Обрихте последния, който ще вземе думата. Благодаря ви. Аз имам три въпроса. А, един политически и два технически. Много се радвам, че се виждаме отново. Политическият въпрос е следния. Опитвам се да разбера какво имате предвид, като казвате, че ЕИБ ще стане зелена банка или климатична банка. Много добре звучи, но какво имате предвид? Звучи много модерно но това означава ли, че ще се промени структурата и така нататък? Втория ми въпрос е, че в парламента става все по-горещо по отношение на таксономията. Опитваме се да мерим инвестициите, които ще бъдат ориентирани към климата. Таксономията ще влияе на втория и третия стълб. стълб. Не, не всеки проект би могъл да бъде климатично ориентиран и тогава как ще се избира финансирането частно или публично. Трети въпрос. Миналата седмица Европейската комисия представи за първи път статистика за конкретни държави членки. Не съм особено изненадан. че е, средствата по първия стълб са 7,5. Тези средства ще бъдат разпределени по 27-те държави членки. Е, комисията обаче прави оценка за втория и за третия стълб. Може ли да обясните какво е значението на тази е, прогноза. Какво означавате? Ако работите много добре, вие може да получите до или нещо друго. Не знам какво стои за всичко това, защото в моята държава, в Польша, правителството ни е, каза, че ще е, получим 30 милиарда по-малко заради тази прогноза. Какво означава това за вашия стълб? първия го разбирам, но за втория и третия стълб не разбрах какво е политическото значение на прогнозата. Благодаря. Госпожо заместник председател. Uh, Благодаря ви, господин Обрих. Наистина и аз се радвам да се видим отново. Вие сте напълно прав. Трябваше да започна с това а, и да бъда пределно честна с вас, че всички тези прогнози са най-добрия възможен сценарий. Ние трябва да мобилизираме нашите условия, пазарите, фондовете, частния сектор, публичния сектор, изобщо всички възможни средства, за да максимизираме ефекта. Трябва да се мобилизираме, да направим най-доброто, на което сме способни, за да постигнем всички тези цели. Целите са амбициозни, наистина. От една страна са фондовете, с които разполагам, от другата страна са фондовете, които ще бъдат мобилизирани допълнително а, и трябва да задействаме този ефект на лоста. Това обаче е най-добрият възможен сценарий и ние много трябва да работим, за да го постигнем. Прав сте. Европейската комисия представи статистика по държави с специфични проценти, числа. Това са проекто предложения, които предстои да бъдат обсъдени между комисията, държавите членки и с нас. А, ако погледнете нашия устав, ще видите, че за момента нямаме квоти за държавите членки. Не работим по този начин. Към момента може остава да се промени, но за целта нашия борт трябва да вземе решение. ако той а, а, с, вземе решение да има средства заделени за определени държави членки, за определени региони. За момента подходът ни е такъв, че подкрепяме всички държави в списъка да подготвят проекти така, че да постигнем максимален резултат и да се постигне а, целта. Целта е да има, ако е необходимо, по-голям брой проекти, за да имаме по-добри проекти, и достатъчно проекти годни за банково финансиране, за да може в крайна сметка да се постигне целта. Това е всичко, което можем да предложим за момента, защото нямаме квоти. Освен ако борда не реши обратното. Може остава да се промени, ние сме гъвкави, но ако борда и ако борда реши, можем да определим квоти по държави, но това зависи от борда. Той трябва да вземе решение. По въпроса за инвестициите и тяхната климатична ориентираност, да. За да постигнем нашата цел 50% от отпуснатите от нас кредити да са предназначени за мерки за климата. Да, опитваме се да направим така, че повечето инвестиции да имат климатичен компонент, но не можем да очакваме всички проекти да имат 50%. Някои да имат 80%, други да имат, могаше да имат 30%. Най-важното е, че този процент ще се смята накрая, но е важно всеки е, проект да има определен климатичен е, процент. Някои повече, други по-малко. по въпроса за това какво какво ще означава на практика превръщането на климатична банка? Това означава няколко неща. Първо, начина по който изготвяме нашите оперативни планове и годишните ни бюджети. Второ, в момента обсъждаме структурни промени, за да изградим специални екипи, които ще подкрепят и ще координират проекти за да можем да постигнем тази амбициозна цел от 50%. За целта а, ще, ще са ни необходими координиращи екипи, които да работят за изпълнението на тази цел. И трето, както вече казах, подготвяме преглед за това доколко нашето кредитиране е съвместимо с Парижското споразумение, тъй като такава е нашата амбиция. Благодаря. Мерси боку. Благодаря ви много. С това приключваме дискусията, която беше една много интересна, много наситена дискусия. Предвид на това, което чух, искам да припомня някои основни елементи, свързани с Европейската инвестиционна банка. Тази банка беше създадена съгласно Римският договор. Целта е, е да допринася за изпълнение целите на Европейския съюз управлението на Европейската инвестиционна банка се осигурява от държавите членки. Те са акционерите в банката. За Комисията по регионално развитие е важно да следи дали гаранциите, които вие предоставите за отпускане на заеми, ще продължат да удовлетворяват е, това изискване за постигане целите на Европейския съюз. На второ място, що се отнася до климата, Близо 30% от вашата политика през 2018 година е, беше насочена към е, проекти, свързани с климата. И сега има политическа цел да се отиде още по-далече. Това се дискутира в Европейския парламент, в държавите членки. Много важно е Европейският парламент, Комисията по регионално развитие, която отговаря за политиката на сближаване, да извършва наблюдение по време на изпълнението. Трябва да има засилено проследяване на изпълнението. По плана Юнкер бяха изразени доста притеснения, свързани с целите на сближаване. Имаше дебати, свързани с географското разпределение. Всичко това беше отчетено в регламента. Днес бихме искали да погледнем от дистанцията на времето как се изпълни този план Юнкер и също каква е ролята, която изигра Европейската инвестиционна банка. Ние ще ви изпратим информация в писмен вид за да видим какъв е вашият принос в реализирането на плана Юнкер. Благодаря ви за този интересен дебат. Надявам се скоро време отново да се срещнем. Благодаря ви за много богатата информация, която ни предоставихте. Très bien, le temps de vous saluer. Merci beaucoup. Euh, Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, знаете, че на 11 декември 2019 председателския съвет е, прие изготвянето на е, доклад на комисията ЕКОН относно економическия семестър за, за координация на економическата политика, годишен обзор на растежа 2020 година. Комисията промени заглавието на доклада. И беше включен елемента годишен обзор на растежа за устойчиво развитие. ЕКОН на 19 декември 2019 година реши да използва заглавието Европейски семестър за координация на економическата политика, годишна стратегия за устойчив растеж 2020 година. Беше изпратено писмо от председателя на ЕКОН до председателя на парламента с е, искане да се промени заглавието на е, доклада. Координаторите на своята среща възложиха изготвянето на становище от нашата комисия на Франческа Донато, на която давам думата. Благодаря ви, ще говоря на италиански. Благодаря, господин председател и на всички колеги за това, че ми поверихте този проект за доклад. За мен това е чест и привилегия и извинявам се на всички колеги за много съкратените срокове за внасяне на изменения. За съжаление, това се дължеше на искане на комисията ЕКОН, искане на което нямахме възможност да откажем. Преминавам веднага към основните елементи на предложението и за по, изхождайки от данните за забавяне на растежа за 2020 година по прогнози на всички анализатори и економисти, както фигурира и в съобщение на Европейската комисията, смятам, че беше нужно вниманието да се съсредоточи върху необходимостта от засилване на стагниращия растеж. Как да стане това? като насочим вниманието си към най-изоставащите региони в Европейския съюз, там където е най-висока безработицата и където има най-голяма нужда от инвестиции. По-конкретно се имат предвид публични инвестиции – Очевидно, те са необходими, за да може в тези е, реги... за да могат тези региони да наваксат и да се изгради една економическа тъкан, основана на конкурентноспособността, социалното приобщаване и е, предприемаческата инициатива, по-конкретно от е, страна на младите. Друг е, основен елемент в моя доклад е, е свързан с това, че Европейския съюз е, трябва да осигури подпомагане за балансиран растеж и с тази цел – Искам да напомня, че е много важно да се гарантира адекватни, адекватно финансиране в следваща многогодишна финансова рамка за сближаването. Но също така подчертавам, че е много важно да се обърне внимание на економическото управление на Европейския съюз, по-конкретно в еврозоната, там където економическото управление е, играе изключително важна роля. Това управление, според мен, трябва да не трябва да води про циклични политики, да, за да за да преобърнат, за да обърнат тенденцията към намаляване на растежа и процикличната политика е свързана с ограничение върху бюджета, защото там, където има нужда от структурни реформи и публични инвестиции, там са необходими и обществени разходи. Това са разходи, които са изключително продуктивни и генерирания брутен вътрешен продукт води до растеж и се доближава до и води до доближаване до бюджетните параметри. В момента е, средствата, които може би е, финансират е, дефицита. И това трябва да си има предвид. Економическото управление на Европейския съюз трябва да насочи вниманието си към асиметричните аспекти в еврозоната и не само там, в платежния баланс на държавите членки защото, както споменават всички анализатори, има прекомерни търговски излишъци и това е, предполага мерки за ограничаването им, дори ако е необходимо да се приложат е, механизмите, предвидени от договорите. Е, тези тези механизми а, е, са създадени, защото да се казва, че една страна успява да, е, да изнася огромни количества, не съответства на економическата логика. Що се отнася до устойчивостта на економическия растеж, темата за устойчивостта се подчертава на економическо и екологично ниво. Аз смятам, че е много важно да се обръща внимание на устойчивостта и от социална гледна точка. Социалната устойчивост на развитието е изключително важен аспект, който трябва да намери израз в по-добро разпределение на богатството чрез увеличаване на реалното заплащане на труда това трябва да върви ръка за ръка с увеличаването на производителността, както се наблюдава през последните десетилетия там, където има разлика, има ножица между увеличаване на производителността на труда и заплащането, възниква економическа круза. Ето тук е, тук стигам и до създаването на стабилни работни места. Това предполага повече подкрепа за професионалното обучение, образованието и научните изследвания, а също така и механизмите на социална защита. Това е, са основните елементи на моя проект за становище. Аз самата ще предложа изменения тъй като времето е съкратено, сега ще ги обявя. Привличам внимание върху проблем, който беше обсъден да скоро, а именно ефекта на лоста за плана за е, устойчиви инвестиции. Този план ще разчита на европейския бюджет в отсъствието на адекватна економическа тъкан има опасност да не се реализира. Ефекта на лоста може да бъде ефективен само там, където стимулът, предоставен от финансовите институции, е както ЕИБ, така и ЕЦБ, е това е, създава е, това създава благоприятни възможности, които да се предлагат на региони, които са в състояние да направят инвестиции. Ето, следователно разполагащи си инфраструктури е, и различни механизми, които, за съжаление, отсъстват. Ето тук трябва да се намеси политиката за сближаване и програмата за програмиране на обществените разходи за европейските институции. Не случайно в анализите предоставени от ЕИБ е, разходите за EFC е, възлиза на 550 е, милиарда и това доведе до подписани 6, инвестиция 600 милиарда. И както каза комисаря Катайнен, тук става дума за един залог, който все още не се е реализирал. Така че нека да. Много е важно да създават благоприятни условия за растеж и устойчивост. И последно, ние говорихме за вниманието, което следва да получат малките и средни предприятия, които съставляват голяма част от економиката на страните в Средиземноморския регион. На, че, на тях често им липсват инвестиции заради прекомерни бюрократични тежести и те водят често до фалит и закриване на тези предприятия. Не можем да позволим този много важен аспект на европейската економика да изчезне, тъй като това ще е, доведе до допълнителна стагнация и забавяне на растежа. И в е, заключение, е, моят призив към комисията ЕКОН и съответно Европейската комисия да се прецизират принципите на Европейския съюз за териториално сближаване, сътрудничество, социално приобщаване, конкурентно способност и разпределение на богатството. Благодаря. Благодаря ви много за направеното представене. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка от името на НП Томас Дойч. господин председател, уважаеми колеги. Времето напредва. Темата, която разискваме, е много важна. Но аз ще се опитам да съкратя изказването ми. Първо, приветстваме проекто становището на господа Донато. Там се съдържа доста добри елементи, които дават добра основа за дебата в комисията. На второ място бих искал да кажа, че има някои коментари, елементи, анализи, които са оправдани в проекто становището, които ЕНП не поставя под въпрос но ни се струва, че има аргументи, които ни би трябвало да фигурират в е, едно становище на Комисията по регионално развитие. т.е. не става дума за въпроси, които да отстоява нашата комисия. Те могат да бъдат е, повдигнати от е, други парламентарни комисии. Ние трябва да обърнем внимание на тези теми, които са в ресора на комисията Реджи. Търговските въпроси са изключително важни, но нямат приоритетно място в проект на становище от Комисията по регионално развитие. Разбира се, ние говорим за милиони работещи в Европа, които трябва да бъдат защитени, да бъдат защитени техните заплати но не виждаме защо това трябва да фигурира в становище на Комисията по регионално развитие. Може би да бъдем малко по-конкретни и вероятно ще внесем изменения в този смисъл, тъй като ни се струва много важно да говорим за проблемите с заетостта, да говорим за социалното приобщаване и ролята на регионалната политика в това отношение, връзката на тази политика с създаването на работни места. Също не се струва за важно да се обърне внимание на въпроса за дългосрочната безработица, както и безработицата сред младите хора. Аз започвам да съм песимист. Нещо, което непрекъснато говорим, е намаляване на административната тежест. Не зная дали това ще стане, но в регионалната политика трябва също да се стремим към намаляване на административната тежест за малките и средни предприятия. Не е достатъчно само да говорим за ролята на малките и средни предприятия в създаването на работни места, трябва да премахнем административната тежест, която осложнява ежедневната им дейност. Отправна точка за НП е, че Европейската инвестиционна политика трябва да бъде ефикасна, що се отнася и до регионалната политика има признаци е, за забавене на европейската економика, на растежа, което означава да се огледа също и бюджета, който се предоставя за регионална политика, за да бъде тя и в бъдеще е, стимул за развитието на европейската економика. Не бива да забравяме, за Зеления пакт, за ефекта, който може да има върху економическата политика. но също не считаме, че всеки път, когато се споменава Зеления пакт, това да звучи като мантра, която ще доведе до решаването на всички проблеми на Европа. Трябва да обърне внимание на въпроси, свързани с цивилиза... цифровизацията, климатичните изменения, по какъв начин да бъдат предложени новите технологии на 21 век. Това са все въпроси, които ще фигурират в измененията, които смятаме да внесем. Благодаря ви за вашето изказване. Не виждам докладчика в сянка на социалистите. Давам думата на Ерик Бервист от Обнови Европа. Благодаря. Аз също ще се опитам да съм кратък. Ние разгледахме проектостановището на колегата. Благодаря ви, госпожо Донато, за това. Ние ще внесем някои изменения, като имаме предвид економическите промени, промени свързани с новите екологични приоритети на комисията защото Зеления пак, който гласувахме, ще доведе до промени в цяла Европа в здравеопазването, в економиката, в образованието и прочие. Ние трябва да видим какви ще са тези промени и да подчертаем, че трябва да има ясни критерии за измерване. Може да се счита това за повратен момент в развитието на европейското общество, затова трябва да отчетем всичко. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега за групата ГОЕ Мартина Мичел има думата. Тя няма желание да се изкаже. Колегата Буда има думата. Трябва да призная, че отдавна не съм виждал толкова детално проекто становище, Колегата е набелязала много важни елементи, както каза колега Дойч, понякога надвишаваме компетенциите на нашата комисия, но не можем да игнорираме тези проблеми. Някои проблеми не могат да се разглеждат обаче по-отделно. Говорим за кохезионна политика, която влияе върху нашето ежедневие. Ние говорим за опростяване като нещо, което Непрекъснато говорим тук в Европейския парламент, откакто съм тук, е, непрекъснато го чувам. При упростяването ще има по-добро освояване на средствата. Механизмът, свързан с тях сега, е много сложен. Малките и средни предприятия имат проблеми с достъпа до тези финансови средства. Спомена се безработицата. Действително, тя е повсеместна, но в регионите, особено в източна Европа, нямаме достатъчно работна сила за реализирането на европейски проекти. Затова въпросът е какво може да се направи. Затова държави като Румъния и България, въпреки че имат много финансови ресурси на разположение от Европейския съюз, не разполагат с достатъчно хора, които могат да ги освият. А това не допринася за развитието на мешните общности, които изостават. има хора, които отиват в други региони. Ние трябва да сме наясни, но с проблема с недостатъчната работна сила, за да могат да се положат усилия хората да останат в регионите си, да се обмислят механизми и начини, онези, които са напуснали регионите си, да се върнат в тях и да допринесат за развитието на своите общини. Иначе ще има региони, които са обезлюдени и че ще бъде много трудно в бъдеще те отново да бъдат населени. Благодаря ви много. Искам да благодаря на политическите групи, които взеха отношение в този дебат, които изразиха своята позиция пред докладчика До НАТО, Крайният срок за внасяне на изменения е 23 януари 18 часа. С това приключваме по тази точка от дневния ред, за да преминем към следващата точка. Тя е важна и тя се отнася докладът, който ние трябва да изготвим за нашата комисия относно това как вървят преговорите в тристранен формат относно регламентите, свързани с кохезионната политика. Регламентът на Европейския парламент изисква да изготвим доклад пред комисията. Именно това го правим сега и Искам да припомня, че съветът, финландското председателство от своя страна, също направиха публично достояние резултатите до момента от преговорите. Вие знаете, че по време на второто полугодие триалогът за Регламента с общо приложимите разпоредби продължи при румънското председателство. Знаете, че имаше положени усилия. Третият триалог се проведе на 3 октомври, петият на 12 ноември, на 10 декември беше последният. Паралелно с тези триалози имаше и много технически срещи, имаше информал, неформални контакти. На 10 декември достигнахме до време на общо разбиране с съвета относно блок А1, 2 и 5. Корепе също потвърдиха това общо временно съгласуване на 18 декември 2019 година. И то беше публикувано от финландското председателство след провеждането на дискусия в Корепер. Бих искал да припомня договорености са времени, нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено, съгласно добре известният ни принцип. И така, регламента за общо приложимите реглам... разпоредби е свързан с много текстове, които трябва да бъдат координирани и да се отнасят за всички фондове, които и това е изключително важен регламент, тъй като се отнася за близо една трета от бъдещия бюджет на Европейския съюз. Аз председателствах този, тези триалози. Искам да поздравя Нолаков и Констанс Крел за работата им, както и за тяхната ангажираност. Тук не можем да навлезем сега в детайли, за всички елементи, свързани с преговорите. Но за докладчиците правиха смели предложения, които позволиха да се стигне до резултатите, които ще ви представят. След няколко минути ще им дам думата, за да разберете по-подробно какво е постигнал Европейския парламент. Що се отнася до Фонда за регионално развитие, започна триалога по този, през този мандат. На 12 декември имаше такъв триалог. Дискусиите по този фонд бяха много дълги. В преговорната котия на съвета беше оказано влияние върху доста много членове от регламента. Съветът не е много отстъпчив. но бе, беше постигнато доста. Искам да благодаря на Коцулино, нашия докладчик, който ще се изкаже по Фонда за регионално развитие. По Интерек Аримо ще вземе отношение на 20 ноември и на 10 декември имаше триалози. Беше извършена изключително важна работа по регламента. Разбира се, аз приветствам ефикасната работа на Паскала Римо, който ще ни запознае с резултатите по този важен регламент. Искам сега да помоля докладчиците да ни запознаят с постигнатия напредък, както и това, по това какви въпроси остават по законодателните аспекти. Давам думата на докладчиците. След това ще имаме дискусия и на заседанието на координаторите, затова ги моля да не се спират на въпросите, които ще бъдат повдигнати там. Давам думата сега на Новаков и на Констанс Крел. Благодаря ви за любезните думи, за работата ви за това, което казахте за усилията положени от мен и от Констанца, за съвместните ни усилия през последните две години. Ние сме а, вече обсъдили близо половината от регламента по време на финландското председателство. Работата беше доста, доста тежка а, предвид на промяната в отношението към това досие от страна на съвета. При сегашните обстоятелства когато говорим за многодишната финансова рамка и позицията на съвета, те ни карат да променим нашия подход, да дадем сигнал, но мисля, че можем да го направим без изцяло да анулираме процеса на водени на преговори. Поне можем да запазим срещите на техническо ниво, за да се разгледа техническите аспекти. Това ще помогне на следващ, за следващите триалози, на следващия етап. Но да се изостави всичко, което сме постигнали до момента и да тръгнем от нула, би било погрешно. Мисля, че можем да намерим начин да вървим напред. Може би не по начина, който бих искал, не със същата скорост, но все пак бихме могли бавно да вървим напред, изчаквайки да видим каква ще бъде позицията на съвета по многогодишната финансова рамка, без да напускаме процеса на водене на преговори. Благодаря ви. Искам да напомня тази точка от дневния ред е официална, за да се каже пред е, членовете на нашата комисия, докъде са стигнали преговорите. Можем да навлезем в малко повече е, детайли относно това, което е, е, е вече договорено по блок 1, 2 и 5. По другите въпроси ние не сме при закрити врата в момента. Имаме гости от съвета, от комисията, от други организации, има представители на печата, които слушат нашите разисквания. За това ние ще оставим на страна по-стратегическите аспекти за това какво трябва да се прави от тук нататък. Сега давам думата на Констанс Крел. Благодаря ти, Констанс. Благодаря, господин председател. Я, ец, geht's, Ähm, ähm, Мисля, че трябва да поговорим още малко по това, което току-що решихме. Не знам защо така кънти. Нямам представа. Така ли трябва да бъде? Добре, чувам някакво ехо от моя глас. По време на финландското председателство искахме да завършим работата по блокове 1, 2 и 5. Това са тези блокове, които са необходими за регионите, за да могат те да започнат да програмират програмите от новия програмен период. Това не беше лесно, защото един от големите проблеми по време на преговорите беше, че някои държави членки се бяха ангажирали с това да нямат вече партньорски споразумения за в бъдеще. Това е малко странно, защото а, през настоящия програмен период а, се считаше за нещо много положително това, че регионите трябваше да а, създадат стратегически а, програми е необходими за една по-целенасочна кохезионна политика. Затова за нас от парламента винаги е било изключително важно това да става на партньорски принцип, т.е. да са включени и а, местните власти, социалните партньори, екологични организации, други големи организации, които работят в, ре, е, в региона, наред с администрацията, за да може да участват в дебата за това на къде ще се развива е, региона. Успяхме да постигнем компромис, който да запази стратегическия подход но за държавите членки, които имат само един фонд е, или получават по-малко средства, е, разработката на стратегия е, и нейното написване да е по опростен За голяма наша радост, успяхме да се наложим в по-голямата част на хоризонталните принципи, които бяхме заложили. Може би си спомняте, че много обсъждахме този въпрос. Имахме толкова много изменения по множество хоризонтални съображения, че ние като с докладчици решихме да предложим на комисията да представим тези хоризонтални принципи само на едно място. Това не се хареса особено на комисията, защото не беше счетено за необходими, но ние успяхме да се наложим и успяхме да наложим дори някои а, неща, свързани с измените на климата, които държавите членки изобщо не желаяха. Във връзка с първи блок успяхме да се споразумеем по отношение на кодекса за поведение, който да бъде адаптиран към новия регламент. Успяхме е, трите правни служби на трите институции да се съгласят е, да създадат една изключително упростена версия. А, мисля, че за регионите това е много важно. По въпросите на техническата помощ, що се отнася до техническата помощ на комисията, се съгласихме държавите членки да внесат техните изменения. За нас е много важно да се засни въпроса с контрола и въпроса дали държавите членки, които работят с ЕПО, ще ползват опростени, опростени процедури в сравнение с другите държави членки. Успяхме да наложим компромис а, при обществените поръчки постигнахме доста голям брой компромиси, които и за трите страни, това беше особено важен блок за комисията, и за трите страни а, показаха път, с който всяка страна може да се съгласи, така че компромисът беше прият. Мисля, че постигнахме компромис, който не удовлетворява нито една от трите страни. Всеки един компромис трябва да е добър, а не такъв, който не се харесва на нито една от страните. Парламентът би искал малко повече на множество места. Защо, например, Електронната кохезия е предвидена като изключение. Аз това не го разбирам. Но ако това ще помогне на постигането на компромис, добре. И мисля, че противно на всички очаквания постигнахме компромис на 10 декември. Това е важен сигнал, важен знак. Надявам се хърватското председателство сега да намери начин за продължаване на преговорите. Това много ще зависи от това каква позиция ще заеме съвета по отношение на МФР. Ще видим през идните седмици и след това ще решим какво да правим. За регионите обаче е важно, че е на лице основната структура и е ясно как ще става програмирането. Благодаря. Консенс, euh, je partage, je partage Споделям напълно вашето мнение. Мисля, че глобалният компромис, общия компромис всъщност е много подобен на мандата, който получихме от парламента и по основните принципи, които определихме в началото, получихме удовлетворение в дух на компромис. В момента топката е в полето на хърватското председателство, защото ние трябва да кажем, че преговорната котия е много важен фактор, който спъва преговорите и е, много е важно нагласата на председателството да се промени. В противен случай ще бъде трудно да вървим напред. Това е. Благодаря много. Сега ще дам думата на колегата Коцулино, който да ни представи информация за преговорите за ФЕДЕР. Ето и тук е, усещаме влиянието на общия климат. По време на румънското председателство не свършихме техническа работа, нито се проведоха тристранни преговори. По време на финландското председателство имаше е, преговори, обсъдихме някои членове едно би, след това две, след това тематичната концентрация, което има много, сил, много ясна връзка с многодишната финансова рамка. Постигнахме сериозен напредък на тристранната среща, но не е достатъчен, за да настъпи обрат. Очевидно е, че, че с, в, с хърватското председателство започнахме първите технически разговори в началото на януари. Готови сме за ясни, за категорична стъпка напред, за да можем да обсъдим темите по трети член и шести член за тематичната и концентрация и подкрепата за изкопаеми горива. Ние очакваме конкретен отговор от председателя Сасоли. Но при всички случаи това е много важен аспект на Фезер. Очакваме политическите решения за това как да вървим напред, както по техническите аспекти, така и по тристранните разговори с хрватското председателство, но това е общата рамка. Благодаря много, Андрея. Ние ще продължим работа, ще търсим становището на хрватското председателство по основните членове на тези преговори които до сега не бяха предмет на тристранни преговори, по-конкретно член 6. Паскала Римонт не е тук за интерег, Мога да кажа, че постигнахме много сериозен напредък по редица разпоредби на регламента, но при Интерег основният проблем е финансирането. Аз мисля, че ще успеем да постигнем споразумение, ако съветът има желание за това, но ние имаме проблем с бюджетните въпроси и за целия, за целия регламент те са неразривно свързани с битката, която се води със съвета по СФП и за това има една глобална рамка за съгласуване и разговори между докладчика, докладчите в сянка и съдокладчика от комисията по бюджета, за да можем да работим координирано, защото няма да разработим най-добрият регламент, ако нямаме на... необходимия бюджет. И няма да постигнем целите, които сме си поставили. При всички случаи, нашата комисия беше на разположение за да отговори на въпросите на Комитета на регионите, по-конкретно общо приложимите разпоредби, за да може Комитета на регионите да подготви бъдещата рамка в най-добрите възможни условия при минимално забавяне. Благодаря ви за уточненията и, за... и сега ще закрия заседанието. Напомням ви, че утре ще продължим не в 9, а в 9.30. Ще разговаряме с комисария Ферейра. И тази точка ще започне в 10 часа. Благодаря ви. Сега ще помоля всички, които нямат отношение към заданието на координаторите, да напуснат залата в, в тишина и ще помоля всички превода и благодарим на всички преводачи за отличната им работа, както обикновено. След 15 минути ще продължи а, превода за заседанието на координаторите.